ще бъдат публикувани в протокола. Сега по дневния трет за днес. Окончателният дневен ред е одобрен на 6 декември от председателския съвет. Текстът е раздаден. И следователно ще работи.